Кирия Прозоров. Председателя. Κυρίες και κύριοι. Дами и господа, добър ден. Започваме нашето заседание. Първата точка борбата на ЕС срещу Хивспин в световен мащаб след изявлението на комисията ще дадеме думата на представителите на политическите групи. Няма да има процедура на спонтанни изказвания и ще дам думата на господин Дали от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. По случай Световния ден на СПИН, Искам да поздравя Европейския парламент по случай резолюцията за борба с спина. Целта е да подобриме жизнените условия на хората болни от ХИВ СПИН. Тази резолюция е много временна, навременна и уместна. ХИП СПИН изисква един глобален отговор. Повече от 7000 души се заразяват всеки ден от тази болест. Комисията има за цел да предостави глобален достъп до лечение и лекарства на всички заразени от болестта. Нека да ви уверя още веднъж, че борбата с хив спин е на първо място и приоритет в дневния ред на комисията. Комисията подкрепя много инициативи за борба с болестта сред, след консултации с всички заинтересовани страни, като създава програми и стратегии за борба, превенция, достъп до тестове е, и изследвания, борба срещу дискриминацията за лицата, които са заразени. Комисията също така създаде механизми за координиране на борбата като тинктанка за борба с хив спин. Преди две години беше създадена стратегия за борба с хив спина, която все още е на дневен ред и се изпълнява успешно. В моменти на економическа криза не трябва да забравяме болните и епидемията, комисията ще продължи, както и в миналото, да, да играе водеща роля в борбата срещу болестта. И имаме нови а, мерки, които предлагаме за следващата кампания и се надяваме, че парламента ще ги обсъди и одобри. Благодаря, господин Дали. А сега давам думата на госпожа Гростет благодаря, госпожо председател, господин комисар. Днес е Световният ден за борба с ХИВ СПИН. И за нашия парламент беше много важно да съставим тази резолюция. Това е много силен сигнал, защото дори и епидемията да отстъпва и не бива да сваляме а, гарда, защото и днес тя все още е един бич над 12 милиона младежи между, на възраст 15-16 години са засегнати в всички европейски страни и по целия свят. За това трябва да обединим нашите политически сили. Комисарят го каза много правилно. Трябва да имаме план за действие за борбата с пин за 2009-2013 в момента сме в средата на този период и трябва да видим какъв е напредъка, който е осъществен. И всяка година имаме ам, още стотици милиони нови случаи. Е, не само в света, но и даже тук в Европа. А има и много серопозитивни, които не знаят, че са заразени. И в голям брой съседни страни този процент е 70. Така че ние хората, които взимат политическите решения. Трябва да направим нещо повече. Много от серопозитивните се леку... започват лечение твърде късно, на много късен период биват диагностицирани с заразата. Беше доказано наскоро, че човек серопозитивен, който е подложен на терапия на време, може да намали с 96% риска за прехвърляне на вируса на незразен човек. Така че ние трябва да продължим нашите ангажименти, за да а, не подкопаем вече осъщественият напредък. Трябва да наблегнем повече на обучението, на информацията, да контролираме непрекъснато, да изградим мрежи, които свързват действащите лица в борбата с тази болест. Трябва да насърчаваме добрите практики и да направим така, че тестовете да бъдат лесно достъпни, ефективни за всички европейски граждани. Ако тези тестове се разпространят, мисля, че ще бъде много по-лесно за всеки един да знае дали е заразен или не. Ето това е работата, която трябва да осъществим. Мисля, че е много важно да не сваляме гарда, да продължим нашите усилия в борбата с спин. Благодаря. Благодаря, госпожо Гростет. А сега давам думата на госпожа Чайлдърс от Социалистите и Демократите. Три минути. You, Благодаря, госпожо председател. Днес тук честваме 30 годишнината от откриването на този вирус. За нас това е възможност да се борим с бича на тази болест. Трябва да подкрепим хората, които се борят всеки дневно с заразата и да почетем паметта на, на починалите от тази болест. От името на моята политическа група аз призовавам Европейския съюз да приеме европейска стратегия за борба с хивспин в Европейския съюз и в съседните държави. Трябва да намалим инфекцията. Над 20 хиляди са а, за, са заразените, новите заразени през 2009 година. И трябва да увеличим а, тестовете hiv spin в уязвимите части от населението, например използването, тези, които използват наркотици, а също така и ги е обществото. Беше проведена програма за тестване на HIV-SPIN през последната година. И имаше а, една оценка в разли... на програмата и как тя функционира в различните клиники и в други центрове. Повечето тестовете бяха проведени на местно ниво и беше установено колко е важно да се подкрепят тези местни, тези организации на местно ниво, които се борят с спин. Трябва също така да наблегнем на превенцията, на ранното засичане, на ранното диагностициране на заболяването. Имаме нужда също така повече действия, за да се преборим с заклимяването и с дискриминацията. Хората, сразени с хив, спин, трябва да се ползват от пълните си права. Защото дори и до сега установяваме според докладите, че те все още страдат от дискриминация. Много често също така губят работата си. А, също а, имат проблеми и в семейството. Нека да не забравяме кой е врага ни. Врага ни е вируса ХИВ, а не тези, които са заразени с него. Трябва да наблегнем на сътрудничеството с националните правителства, за да а, имаме адекватна стратегия. Имаме също така нужда от информация, сексуално възпитание, също кампании за разпространение на презервативи и а, допълнителна информация. В а, ирландския контекст все пак нямаме такова развитие национална стратегия за борба с хивспин. Трябва да имаме подобна стратегия за хората, живеещи с хивспин. Това е част от нашите ключови усилия. Искам да благодаря на колегите тук присъстващи и колегата Майкъл Кашман, който работи толкова отдавна по този въпрос. Благодаря, госпожо Чандърс. Давам думата на госпожа Парванова от името на АЛДЕ 2 минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Три години след лансирането на стратегията за борба с хив спина трябва да признаеме, че далеч все още не сме постигнали целите, които сме си поставили, т.е. 0% зараза. Трябва да се да има и напредък и в областта на превенцията и диагностицирането на болестта болестта е и заразата е разпространена и в е, Западна Европа, но най-вече в страните от Истрена, е, Източна Европа. 30 години след откриването на, пър... на вируса все още е необходимо да имаме една много целева превенция и е, програми за обучение. Господин е, комисар, ние приветстваме стратегията на Комисията за борбата с болестта, но смятам, че, че трябва да подчертаете пред държавите членки, че стратегията не трябва да остава само на хартия, трябва да се вземат мерки за нейното приложение. Нека да не си затваряме очите пред действителността и да не да не се спираме пред табутата. Всички държави членки трябва да имат стратегии за превенция и репродуктивно генетично здраве. Да, има уязвими групи, които са много под заплаха. Става дума за млади, хомосексуалисти, употребяващи наркотици. Тези групи са уязвими, тъй като те много често са и обекта на, на социално изключване на, и дискриминация. Не, не можем да, да си затваряме очите пред съществуването на, на тези групи. Само с антидискриминационни кампании ще можем да постигнем напредък и успех в борбата срещу, срещу спина, е, отвъд и всякакви идеологически съображения. Днес е Световния ден на спин на спина и трябва да докажем още веднъж, че ние сме отговорни и че ще продължим нашата а, строга стратегия за борба с а, тази болест. Благодаря. Има а, искане с а, въпрос с синя карта от госпожа Ротберен. Приемате ли? Приемате ли? Въпрос от госпожа Ротберен. Спаванова, with... Благодаря. Искам да попитам госпожа Праванова, съгласни ли сте с мен, че имаме нужда от повече средства от европейския бюджет, за да имаме ето, такива ефективни програми за обучение, за информация и за контрол по HIV, СПИН. И съгласни ли сте с мен, че Европейския съюз все още пренебрегва а, тази стратегия, нещо, което е срам? И че ще трябва, а, че ще бъде нужно да поискаме от комисията да ни кажат държавите членки какви средства отделят за програми за борба с ХИВ, СПИН и за лечение на болните. И е, може би ще бъде добре да поискаме от датското председателство да ни даде тези цифри, възможно най-скоро. Микрофон за оратора. Госпожо Ротберен, разбира се, трябва да използваме всички инструменти и методи и мерки за приложение на стратегията, но да може тази стратегия наистина да се изпълнява е, ефективно. Има трябва да се възползваме и от е, новаторското партньорство и от абсолютно всички други нови инструменти за оценка. Важното е да има резултати, защото, както казах в началото, ние просто сме пред провал. Трябва да има много повече прозрачност относно средствата, които се използват за борба с тази болест, каква е добавената стойност на средствата, които се залагат за борба с а, а, заразата и болестта важното е не да се подадеме на влиянието на лобитата, които е, наблягат на неща, които не са важни за обществото, за болните, а на нещата, които са важни за тях. Благодаря. Благодаря. Има думата госпожа Яна Кодакис от ЕКРА. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днес си спомняме с е, тъга, че е, Милиони души загинаха а, от тази болест и все още няма значително намаляване на броя на новите сразявания с а, вируса на спин. Това е епидемия, която засяга всички държави членки и ние сме отговорни пред тези, които живеят с вируса HIV-СПИН. Днес парламентът ще приеме резолюция за общият европейски отговор на в борбата с хивспин. Европейският съюз трябва да допринесе повече в тази борба, включително и с повече финансиране на научно-развойната дейност в тази област. Защото заразата не, при, не признава нито граници, нито възраст, нито ам, пол. Ние трябва да направим повече, но аз вярвам, че един ден ще намерим лечение. Трябва да увеличим информираността на населението и да продължим да насърчаваме научно-развойната дейност. Щастлива съм, че резолюцията е приета и одобрявана от всич, почти всички политически групи. Нека да не забравяме колко много са жертвите на вируса. Ние всички се опитваме да се преборим с хивспин и да подобрим живота на всички онези, които живеят всеки ден с вируса. Затова аз съм силно ангажирана в тази борба. Благодаря. Благодаря госпожа Сато Хаси от името на Зелените. Има думата за 3 минути. Hyvät kollegat, lämmin kiitos е, kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet. Добър ден, колеги. Бих искала да благодаря на всички унези, които допринесеха за а, изработването на проекта резолюцията. Нашата цел е да намалиме броя на заразените от ХИВ спин. Въпреки всичко обаче, всек, всека година има десетки хиляди нови а, лица, които са заразени в а, Европейския съюз и това е. А това е болест, която а, може да бъде абсолютно ликвидирана. Знаеме как а, можем да спреме а, епидемичния характер на болестта. А ние знаеме как да упражним превенция, но не го правиме. В Южна Африка не от, неотдавна беше а, а, излъчена излъчено предаване, в което Нелсън Мандела заяви, «Ни обичаме нашите деца и за това ги образоваме за да знаят как биха, как биха могли да бъдат заразени с спин и как да се предпазат от това, като използват презервативи. В моята страна, в Финландия, има сексуално образование в училище. Е, и въобще говориме открито за е, секса. И това е ефективен начин за е, борба с проблемите, свързани с болестта и за придобиване и за по-отговорно поведение на лицата, включително и да се предпазват младите момичета от нежелателна бременност. Много колеги споменаха а, е, и жените. Много от заразените са млади жени под 25 е, годишна възраст. А, е, така че на, на практика сме свидетели на един проблем, който е пряко свързан с а, пола жените обикновенно осъзнават е, необходимостта да използват е, е, презерватив и те изискват употребата на, на презерватив, но много, много хора не знаят, че са заразени от болестта и има опасност естествено да заразат а, други лица, а жените биха могли да предадат болестта и на децата. А, необходимо е по-добро лечение на заразените е, от е, болестта и трябва също така да се бориме срещу социалното изключване на тези лица. Много благодаря. Госпожо Хаси, Мариза Матияш има думата сега от името на Обирената левица за една минута. Много благодаря, госпожо председател, господин комисар. Събрали сме се днес тук в подкрепа на резолюция, която поставя важни моменти, тъй като днес, освен всичко, е и денят за борба с ХИВ-СПИН. Така че преразглеждането на резолюцията от 2009 година е изключително важно в тези обстоятелства – за съжаление, все още не е постигнато желаното. Има много диагностицирани случаи ежегодно на нови зарази. През 2010 година четем в доклада, че има 25 000 нови случаи на заразяване. В съседните на Евросъюза държави тази цифра възлиза на 100 000. Понякога си мислим, че тези неща винаги имат край, само че нямат край и дори се влушават. Нека да погледнем какво сме постигнали особено в времената на финансово-економическа криза. Инвестициите, за съжаление, се отразяват на тези области, които са изключително важни за борбата срещу ХИВ, СПИН. Там инвестициите намаляват, затова е изключително важно да изнамерим начин, механизъм да стимулираме държавите да продължат да инвестират в тази област. От друга страна, дискриминацията в времената на криза също така се засилва. Много работници, служители губят работните си места именно защото са носители на вируса на спин. Така че, освен борба срещу изолирането, трябва да защитаваме гарантираме и равнопоставеността на всички били те заразели или не. Надявам се, че ще имаме възможност да постъпваме така. Благодаря ви, госпожо Матиас. Сега има думата господин Роси от името на ЕСД. Скъпи колеги, много е важно, че имаме една резолюция от името на Европейския съюз и че е, подчертаваме, че всяка година има голям брой нови случаи изразени. 30% от позитивните страдат също така и от хепатит С. Ние трябва да изградим една ясна информационна политика спрямо населението, да обясним до каква степен тази болест не само всъщност предизвиква само някои допълнителни проблеми, но засяга и здравето като цяло и може да доведе до смърт. И имаме нужда също така и от а, а, нещо повече свързано с абортите. Тук в резолюцията, според мен, текстът не е добър и нашата политическа група поиска изменението да бъде заличено, изменението за аборта в този текст и да се върнем към първоначалния вариант на текста. Ако това не стане, ние ще се въздържим в гласуването. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А сега госпожа Доц от независимите за една минута. Благодаря, госпожо председател. Броят на заразените с хив спин през 2010 е над 95 000 и най-вероятно тази цифра ще се увеличава с поне 10 000 за 2012. В, моята, в моят избирателен район има голям брой хора, които живеят с заразата. На седмица около двама души са диагностицирани серопозитивни и най-вероятно ще има 20% увеличаване на цифрата, особено с новите статистики на разпространение на заразата сред мъжете. Според Световната здравна организация, огромен брой а, хора живеят с а, спин, между които а, над 2,1 милиона деца. А това може да се реши само с превенция, с ранно диагностициране и с информация, за да можем да предотвратим разпространението на заразата. Много хора се страхуват да отидат да си направят теста, просто заради заклеймяването, което се осъществява върху тях. И, и съответно те отиват да си направят тест вече твърде късно, след като заразата е се разпространила в цялото им тяло и а, диагнозата е много тежка. Твърде много, много а, тестове все още а, остават неосъществени. Благодаря. Благодаря. Сега от името на съвета господин Адам Фронтек, който е заместник министър на здравеопазването в Полша. Благодаря ви. Благодаря, господин, госпожо председател. Като председател на полското председателство бих искал да изложа позицията на държавите членки по повод на Световния ден за борба срещу вируса хипспин. Днес и през цялата година, 2011, Европейският съюз и държавите членки участват в скръпта на тези, които са загубили близки или роднини. Преди 30 години светът научи за съществуването на този вирус, който предхождаше разрастването на епидемията. И през тези 30 години около 30 милиона загубиха живота си и 16 милиона деца останаха сираци. Епидемията не прощава на никого около 33 милиона души са носители на този вирус и всеки Божи ден има нови случаи на зараза. Тези 30 години бяха, освен това обаче, и период на партньорство, на сътрудничество, на безпредседентно такова. Разбрахме колко са важни диалозите по този въпрос, разговорите и преговорите, тъй като става дума всъщност за зачитане на човешки права. Постигнахме постигнахме големи успехи в този смисъл, тъй като постигнахме 19% намаление на смъртните случаи между 2004 и 2009 година особено в държавите от Субсахарна Африка, където има най-много такива случаи. Европейският съюз е горд от полаганите усилия и от съдействието с останалите партньори в лицето на неправителствени организации, които се борят срещу вируса на ХИВ-СПИН. Благодарение на тази борба гражданското общество постигна големи успехи. През 2010 година Евросъюзът допринесе средства за фонда за борба с спина, възлизащи на около милиард долара. Тоест 23% от целият фонд. Около 8 милиона души, за съжаление, все още се нуждаят от достъп до средства. Броят на нови случаи, за съжаление, все още продължава да бъде висок. И това е една от главните пречки за успешната битка срещу тази болест. Броят на случаите от 2001 година на САН нарасна с 9%. Благодарение обаче на партньорството си с а, трети държави, Евросъюзът успя да стимулира, разви и да внедри в практика превенционни програми, образователни, просветни кампании. Европейският съюз играе и ще продължава да играе важна роля на този фронт. Ще продължава да стои начело на борбата не само в европейски, а и световен мащаб. Предизвикателството, което стои пред нас в момента е да продължаваме да градираме този въпрос сред първите приоритети. С удовлетворение отбелязваме изпълнението на всички поети ангажименти в целите за развитие на хилядолетието, както и свързаните с политическата декларация за борбата срещу вируса Хивспин. Всичко това в рамките на преговорите и решенията взимани в ООН през тази година. И по всички тези причини Европейският съюз работи с всички свои граждани, като цели нулев процент нови случаи на зараза, нулев процент смъртни случаи. Разбира се, това са амбициозни цели, но пътят за тяхното постигане минава през непрекъснат ангажимент за изпълнение на поставените цели до 2015 година, а именно съкръщаване на половина на заразите по полов път. Освен това се стремим да ограничим заразата от майка на дете. Превенцията, предпазните мерки са най-доброто оръжие в тази борба. Следва да сме в състояние да използваме глобални решения – цялото експертно знание на науката, а и на човечеството. Съществуват вече методи, които се прилагат в превенцията. Има и нови, нови технологични решения, които все още могат да се приложат в по-голяма степен. За съжаление, жените и децата представляват един от най-уязвимите колективи заради е, сексуалното насилие, на което понякога са е, жертви. 50% от носителите на вирус са юноши и млади момичета. Европейският съюз следва да засили всички мерки в борбата за равни права, за да може жените да бъдат пощадени от такъв вид насилствени насилствени методи на поведение. Разбира се, следва да се стимулира и по-отговорното отношение към всички тези въпроси и сред силния пол. Европейският съюз подчертава важността на борбата срещу вируса HIV-СПИН и сред е, хората, които използват наркотици. Наркозависимите са също особено уязвим колектив, в особено уязвима група в този смисъл и към тях трябва да бъде насочена нашата превентивна дейност. Трябва да им се осигурява достъп до конфиденциални медицински изследвания. И тук имам предвид и жените, и мъжете, които следва да бъдат поощрявани да използват във всички случаи, при всички случаи презерватив. Това ще доведе до по-ефикасна превенция. Разбира се, нека да не забравяме и борбата срещу другите заразни болести, като туберкулозата и хепатит Б и С. И тук има нужда от програми, от образователни програми и просветни кампании в областта на репродуктивното здраве. Европейският съюз разбира ясно необходимостта от по-широко поет ангажимент към хората, носители на вируса, към болните от хив, спин и тяхното социално приобщаване. Разбира се, че осъзнаваме колко е важна ролята тук на неправителствените организации, които работят директно с болните и заразените в пряка връзка и взаимодействие с тях. Помагат им да търсят и намират достъп до медицинска терапия. Разбира се, това не е еднакво успешно във всички държави. В по-бедните държави бедните и заразени от вируса на спин страдат в по-голяма степен. научните постижения, свързани с, с изнамирането на нови и по-достъпни медицински препарати, също е изключително важен фактор. Това ще ни гарантира по-широк достъп до терапия. Това, разбира се, означава повече национални и международни инвестиции. Европейският съюз отчита че броят на заразата от майки на деца намалява и това е положителен сигнал. Има, значи, начин да се преборим с тази напаст. Европейският съюз отново потвърждава, че всички заразени от вируса на спин младежи, юноши и деца специално тази последна категория, трябва да могат да разчитат на подкрепа и разбиране. Борбата срещу тази болест има различни аспекти. Някои от тях са застъпени в международни и национални програми, включващи, разбира се, борбата срещу дискриминацията и социалното дъмгосване на болните. Европейският съюз потвърждава своя ангажимент и да си решимост да намалява всички, да премахва е, препятствията, съществуващи по пътя на изкореняването на тази болест. Европейският съюз потвърждава виждането си, че достъпът до медицинска грижа и терапия, както и превенцията са ключа за разрешаване на този въпрос. Не на последно място залагаме и на образованието на просветата, свързана с сексуалното здраве, с репродуктивното здраве. И така ще продължим работата на високо експертно равнище, за да може Европейският съюз като цяло и отделните държави членки да са в състояние да способстват за по-малко случаи на нови заразени и смъртни такива. Благодаря. Благодаря, господин министр. Сега давам думата на комисара Дали за коментар. Поетите Благодаря на всички онези, които участваха в дебата. Благодаря ви за онова силно послание, което изпращаме на нашите съграждани, че ще продължиме борбата срещу хив спина. Това силно послание, което отпращаме на нашите съграждани е много своевременно. Днес предвид бюджетната дисциплина, която трябва да спазваме в Европа. Много от ресурсите, които преди това от средствата, които се отпускаха за здравеопазване, бяха намалени в редица страни. За това нашето послание е следното намаляването на средствата за здравеопазване в държавите членки трябва да бъде всъщност не намаляване на средства, а по-ефективно разходване на средствата за борба срещу е, ХИВ и СПИН и по-скоро една инвестиция в е, превенцията на болестта. През последните години бе отбелязан значителен напредък в борбата срещу болестта. Но много сме далеч все още до постигане на целите, които сме си поставили. Нашата цел е нито един заболял, нито един заразен евро... граждани. Европейската комисия поема своята отговорност в борбата срещу болестта, но борбата срещу болестта минава през борбата срещу дискриминацията. Дискримина... Липса на дискриминация означава достъп до лечение за всички от тези, които са заразени или които са заплашени по някакъв начин от заразяване. Необходимо е да направиме много усилия, много повече усилия да положиме много повече усилия, за да образоваме нашите граждани, за да знаят начините по които могат да се заразат и да се предпазят от това. Мисля, че трябва да продължиме нашата работа. От името на комисията и вече го казах. Комисията се създаде една платформа, един think tank за борба с хив спина. Е, с цел е, да съберем и обобщим най-добрите е, практики от държавите членки, като ги координираме и по този начин изработваме стратегия за получаване на най-добрите възможни резултати. Благодаря, господин комисар, скъпи колеги. Приключихме с дискусията. Внесена е проекто резолюция по въпроса, която ще бъде гласувана днес по обядта.